пътят напред към един Европейски съюз, който е не само економическо, а и политическо обединение. Благодаря ви, казва председателката. Благодаря ви, госпожо Коми. С това приключваме дебата. Ще гласуваме утре на обяд. Така, съгласно дневният ред, Преминаваме към следващата точка – електронна идентификация на едър рогат добитък. Ще дам думата веднага на докладчика за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, текстът е, е важен, защото той има две цели. Първо, да подпомогне хармоничното развитие на системата за електронна идентификация на едрен рогат добитък, за да може да се премине в бъдеще към задължително електронно идентифициране. И второ, втория важен елемент на регламента е, че се опростяват административните процедури. А, именно по отношение на етики, етикетирането на говеждото месо и факултативните елементи, които могат да се появяват на него. В момента се цели да преодолеем също и известните разлики, които се получиха в становищата на комисиите и на работните групи в комисията. След намесата и мнението на експерти от Европейския парламент ви предлагам да приемем три изменения, които имат единствено за цел да изчистят текста и да поправят тези недоразумения. Изменения 45 и 47 са просто чисто технически корекции, а изменение 46 предлага Опростяването на факултативното етикетиране да влезе в сила не от 1 януари 2014 става дума за факултативно изброяване, етикетиране и верификация тази процедура е напълно възможна за изпълнение и от е, органите, и, от, и е добра за потребителите. Искам да подчертая, че компетентните органи проверяват доколко достоверни са данните по факултативните изброявания на етикетия на говеждото месо. Говорим тук отново, казвам, за факултативни елементи, които се съдържат на етикета – и целта ни е да упростим правилата. Тоест, що се отнася до електронната идентификация, ние сме на едно мнение, че трябва да се върви в посока на повсеместното и въвеждане. Но не смятаме, че трябва да принуждаваме производителите, животновъдите да въвеждат задължително тази система. Ние в момента гласуваме едно законодателство, което ще има економически последици. Животновъдите, тези, които отглеждат едър рогат добитък в Европа в момента, имат своите проблеми и ние не можем да ги принуждаваме в момента да разходват повече средства. Тук не става дума за съображения за човешкото здраве, Става дума за електронна идентификация за по-добра проследяемост на едрия рогат добитък. Тази система ще се проверява с времето и ако сме сигурни, че технологията е достатъчно надежна и ако отрасла е добър, те ще могат да я въведат, когато и времената са по-добри. А втората тема е етикетирането на говеждото месо. За какво става дума? Не поставяме под съмнение не премахваме изискването да има яснота в етикетирането, става дума за факултативните изисквания, а става дума за едно упростяване на процедурата. Нека да кажа съвсем просто. Етикетирането на месото се извършва за всички видове месо по един и същи начин. И за говеждото месо тази процедура се усложни заради болестта луда крава. Вярно, въведе се факултативна система, но ние имаме за цел сега да упростим тази система, защото в край на кращата ние наложихме тази допълнителна административна тежест, с която всъщност затрудняваме производителите в Европа. Затова и сега се опитваме да отчетем техните проблеми. Председателката. Благодаря. Сега давам думата на комисар Рединг. Госпожо председател, комисията е благодарна на парламента за подкрепата по отношение на предложението, което ще улесни електронното идентифициране на едрия рогат добитък и ще упрости доброволното етикетиране на говеждото. Искам да благодаря на госпожа докладчика, госпожа Окуни, за това, че се посвети на тази кауза и е, посла пътя към постигането на споразумение на първо четене. Това е добре дошло, защото предложението създава възможност за насърчаване на растежа и конкурентоспособността. Даваме си сметка, че действащата система за проследимост е ефективна, що се отнася до защита на потребителите. Електронната идентификация обаче ще направи тази система по-бърза и по-точна и ще усъвършенства проследимостта на животните и храните и ще гарантира безопасност на храните и по-добро управление на заболяването. Ще бъдат преодолени и административните а, тегоби и процедури. Всъщност за европейските земеделски стопани постигането на това съвършенство е само на едно копче разстояние. И то ги дели от постигане на напредък етикетирането, ще стане чрез хоризонталното законодателство, което законодателство обхваща говеждото, така както обхваща и всички други видове месо. Съответно, не е необходимо да има отделна процедура за авторизация за етикетиране на говеждото. Операторите, които се съобразяват с действащите хоризонтални разпоредби, ще могат да предоставят допълнителна информация по етикетите за говеждоти и не би трябвало да подвеждат потребителите и ще бъдат а, следени от съответните компетентни органи. Идентификацията, доброволното етикетиране на говеждото бяха съби, определени като допълнително бреме и те са част от програмата на комисията за облегчаване на тази тежест. Доста се говори за преодоляване на това бреме и аз съм благодарна на парламента за това, че върви ръка за ръка с нас в тази посока. комисарио, Председателката, благодаря, госпожо комисар. А сега Госпожа Гирлинг. Благодаря ви. Нека поясня, че господин Никълсън се забави пак поради проблеми с пътуването и за това аз ще се изкажа сега, вместо по-късно, а той ще се изкаже, когато дойде. Исках да се включа в дебата, защото наскоро имах опит с областта овце, мога да направя технически бележки, така или иначе системата беше предложена в моя избирателен район, въпреки това, че много от селските стопани имаха възражения, но сега системата е, все още буксува до някъде. Не, че стопаните не я намират е, за удачна, това така или иначе е една от основните системи за проследяване на движението на добитъка, но може да се помисли и за по-добра. Защо искаме да разширяваме една система, да включваме и едрия рукат добитък, преди да са решени всички проблеми на електронната идентификация? Какво очакваме да спечелим, особено като се има предвид, че има и задължителен елемент – Всъщност е, селските стопани са ужасени от възможността, че почват да не се съобразят с кръстосаното спазване, че няма да получат съответните плащания и е необходимо да се помисли как тук да постъпим интелигентно. Нека да мислим за това, когато гласуваме по доклада. Благодаря ви. Благодаря ви. Председателката, а сега давам думата на представители на, на политическите групи. За Европейската народна партия Питер Лиза като че ли не присъства в залата господин Лизе. Госпожа Аюзо вместо него. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар, дами и господа, искам първо да благодаря на докладчика за отличната работа по разглежданата днес тема. Напълно подкрепям и предложението на комисията за електронната идентификация при говещото. но обаче не мога да кажа същото за доброволното етикетиране. Това, което предлага комисията е то да отпадне – аз мисля, че то е нещо добро и не бива да отпада. Е, всъщност той имаше много важна роля е, в повишаване на осведомеността на европейския потребител, що се отнася до говещото месо. Комисията спомена административното бреме, мисля, че и сектора, и администрацията знаят много добре какво се изисква. Тук в моята държава трябваше да се одобрят 180 норми при етикетирането на говеждото месо, 32 за козето месо, имаше и множество норми за птичето месо. Доброволното етикетиране обаче е важно, за да може да се прави разликата между множеството продукти. Потребителите често не правят разлика между доброволното и задължително етикетиране обаче. И всъщност много често по-важно се оказва доброволното. Добре е обаче хората да имат право на избор – така или иначе, може решението, което се предлага да не е съвършено, но то е по-добро от един правен вакуум. Защото ние не разполагаме с добра система за предварително уведомяване, нямаме добра система за външни проверки. Следователно е необходимо при говеждото месо да се въведат такива стандарти, каквито имаме и при другите продукти, като птичето месо, пилешкото и мисля, че точно това се цели тук. Но етикетирането е съществено за потребителите. Всъщност ние винаги сме го казвали в Европейския парламент и не разбирам защо сега изведнъж искаме да променяме съществуващата система. Благодаря. Е, Благодаря от социалистите и демократите. Род Бентайт. Благодаря. Уважаеми колеги, преди 15 на години, когато имаше криза с е, говеждото и полисталуда крава, аз бях председател на комисия и ако бяхме толкова плахи тогава, нямаше да осигурим безопасността на говеждото, което постигнахме към днешна дата. Просто преди 15 години поискахме да има задължителни обозначения, да има паспорт, на животните, а сега се колебаем. Криза ли трябва отново да има, за да се решим? Докладчикът каза, че не става дума за съображение за човешкото здраве, но не е така. Става именно дума за това. И задължително електронно идентифициране на едрия рогат добитък действително ще доведе до разходи, до административно бреме, но а, нека да има примерно 10 години преходен период. Аз това предложих. Но а, комисията дори и на това и се стори прекалено дълго, за да угоди на интересите на избирателите. Никой фермер не може да се обоснове, че в рамките на 10 години не може да въведе тази система. А, по отношение на доброволното етикетиране, ние искахме просто да помогнем на селските стопани да се приближат до потребителите, да е ясно на каква възраст е животното, как е било гледано, с какво е било хранено. Това е доброволната система. Тя се въвежда във всички страни членки и сега докладчикът предлага основните елементи от тази система – да бъдат залечени. Тогава какво? Ще има система, но няма да има никакви изисквания към нея. Как точно ще сработи това? Никой национален орган няма да може да следи изпълнението на тази система. В момента се опитвате да разградите една съществуваща система. За моя радост, Комисията по околна среда реши да се запази е, системата на доброволно етикетиране такава каквато е. За това ви умолявам да подкрепете измененията на Комисията по околна среда, когато гласувате утре. Нека да помислим действително как да намалим административната сложност на системата. Нека да опростим административните пречки. Нека да помогнем на властите, които работят с тази система. Но начина по който подхождаме в момента не е правилен. ако ще работим за интересите на европейските земеделски стопани, ние трябва да застанем зад измененията на Комисията по околна среда. Председателката. Благодаря от името на групата АОД Ерика Манер. Две минути. Госпожо комисар, благодаря преди всичко на докладчика за отличната работа по тази толкова тежка и сложна техническа тема. Сигурността на продоволствието определено е въпрос, който трябва да ни вълнува и който ни вълнува. Ние не искаме да се сблъскваме с кризи, каквито се случиха през 90-те години основен елемент в хранителната верига е да се познава, да се знае откъде идват съответните животни. Това се прави посредством регистъра. Електронното регистри... идентификация не се признава в момента, не се изисква от законодателството, има само изисквания за две обозначения – но техниката се развива и е време да признаем, че има достатъчно валидни начини за електронно идентифициране. Комисията заема много важна стъпка. Аз много се радвам, че е, тя прави това. Ние, разбира се, трябва да действаме внимателно, но следва да се признае възможността за електронно идентифициране и да се остави време за метелските стопани да пристъпят към тази система за момента на доброволен принцип, за да могат спокойно да я включат в е, работата си. Е, практиките в страните членки са безкрайно различни. В някои страни е, изобщо не се използва тази система. Затова и тя трябва да бъде достатъчно изчистена, за да знаят потребителите за какво става дума. Председателката. Благодаря, господин Войчеховски. Една минута. Група консерватистов. Благодаря. Групата на консерваторите подкрепя доклада. Поздравяваме докладчика. Ние сме за електронната идентификация, която трябва да бъде доброволна Нека не забравяме, че въвеждането на такава система е придружено от трудности и високи разходи, особено за по-малките производители. Следователно, е необходимо да се придържаме към принципа на доброволност. Що се отнася до етикетирането на говеждото, искам да обърна внимание на важно изменение – а именно необходимостта от маркирането на клонираното говеждо или говеждото от клонирани животни. Това е един страничен въпрос за момента, но ако такова месо ще се използва, то трябва да бъде посочено. Благодаря. Господин Господин Роси, благодаря, госпожо председател. Ние сме против това, което се предлага измененията. Използването на електронната идентификация и повечето данни би подсилило безопасността, но на доброволни начала. Но не може тази система да бъде доброволна, това би било безсмислено. Е, говорим тук за допълнителна информация, освен онази, която е задължителна, като например вида животно, идентифицирането на едри рогат добита като такъв, но това е избираемо. Защо тогава заличаваме системата за етикетирането? Защото тя е доброволна. Вие казвате, защото била тежко административно бреме но всеки може доброволно да реши дали да се присъедини към системата или не, тогава какъв и е смисълът? Не го разбирам. Смятам, че по този начин ще защите интересите на тези производители, които не се придържат към прозрачността. Групата на независимите, господин Грифин, минута и половина. Предлаганата система ще има малко отражение, тъй като Системата в Обединеното кралство е достатъчно ефективна. Доста от е, хората в мой избирателен район обаче казват, че това, което се използва при транспортирането на животните, може да се използва и при транспортиране към кланницата, което понякога е на дълги разстояния, нещо, което не е необходимо е, в епохата на съвременния хладилник. Същевременно всеки, който милее за хуманото отношение към животните, трябва да настоява за етикетиране, защото потребителят има право да знае всичко и да откаже продукта. Грация. Благодаря ви. И сега общи изказвания. Шнелхарт, минута и половина. Госпожо председател, дами и господа, вече се каза, че още преди години ние взехме съответните мерки, за да се справим с лудата крава. Имаше и задължително и доброволно етикетиране. И така се възстанови доверието на потребителите в говеждото месо. По доброволния компонент ми се струва, че вече има добра систематичност, тя доведе до конкуренция и на пазара и не ми се иска да се отказваме от тази система. Не виждам защо комисията се отказва от доброволното етикетиране. Разбира се, че трябва да има по-малко бюрокрация, но нека тогава се помисли за предложение във връзка с регулирането на храните, например член 7 от регламента – не знам дали комисията не би помислила за включването на други форми на контрол, на проверки, които да позволят на държавите членки да си запазят доброволната система за информиране. Тя е нещо много важно като елемент от защитата на потребителите. А за електронната идентификация на животните – то ми се струва, че ако някои имат съмнение, че тази система работи, не трябва да я въвеждаме. Нека да дадем шанс първо на хората с технически знания да си свършат работата. Но така или иначе, ние сме част от единия пазар и би трябвало да има единна система, която да се ползва от всички, което е възможно само при електронната система. Фермерите казват, че при този вид идентификация е трудно кръстосаното спазване, но по-добре да си имаме безопасност и сигурност. Благодаря, уважаеми колеги. Много съжалявам, че за пореден път парламентът и Комисията по околна среда се готвят да гласуват изменения на системата за идентифициране на едър рогат добитък. Нека да ви кажа, че гражданите разбират само едно. Как ще... Въпрос е, ще бъдат ли защитени интересите на малките и средни предприятия? И отговорът е не. А за проследяемостта, ако се използва коректно системата, ако има добра система за етикетиране, ние ще окажем услуга на нашите граждани. Затова и е, приветствам е, колегите, които работиха значително по тази тема. А комисията по околна среда трябва да обръща малко повече внимание на интересите на гражданите и на съображенията за здравето на хората в Европа. Председателката, благодаря. Сега думата има госпожа Реймер с минута и половина. Госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо комисар, аз считам, че ние много внимателно трябва да огледаме тези две теми. Особено електронното идентифициране. И тук смятам, че някои колеги не са прави. Чухме от е, животновъди, които се занимават с отглеждане на е, че имат реални проблеми при идентифицирането. Сами... Не става дума за проблеми с устройствата, с самата технология. Това трябва да се преодолее. Сега е редно да оставим изискванията за електронна идентификация на доброволен е, признак, докато нещата станат е, съвсем наред това ще отнеме време. А що се отнася до здравните съображения, какъв смисъл има да се въвежда система на идентификация, която не работи? Е, ние имаме нужда от сигурност, е, що се отнася до съображенията за човешкото здраве. Ако нямаме такава сигурност, по-добре нищо да не правим. господин Бафтън. Аз е, лично много се притеснявам от предложенията за електронна идентификация. А, нееднократно съм се изказвал по темата а, пред, по парламент, в парламента за въвеждането на подобни системи в други отрасли. Знаем, че има много проблеми. А, освен това, ако ще се въвежда подобно изискване, то трябва да е само на доброволна основа. Нека след 5 години да разгледаме отново доклад на комисията за задължителното въвеждане на подобна система. В Обединеното кралство системата работи много добре и за това ние не бива да въвеждаме елемент на задължения, на санкции – Особено ако оборудването подлежи на проблеми. Едрия рогат добитък в Обединеното кралство понякога остава на паша 6 месеца и тогава просто устройствата се губят. Трябва да се отчита и това. Нека да не забравяме, че пазара на говеждо месо започва току-що да се възродя, да се възражда и да идва на себе си след толкова много кризи. Нека не създаваме нови възможности за проблеми. E Благодаря, господин Фернандес. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Безопасността на храните е нещо, което тревожи европейските граждани и за да го гарантираме, ние трябва да имаме яснота, обективност и упростени процедури. Не бива да има бюрократични пречки. Ако се вгледаме в етикетирането на говеждото месо, ще видим, че е изключително важно да има точна информация. Тя трябва да е единна, що се отнася до вида животно, начина му на отглеждане и що за месо е. И това е много важно за потребителя. Опитваме се именно този въпрос да решим тук. Говеждото е изключително е, щекотлива тема за европейските пазари. Много трети страни много внимателно следят какво се случва в Европа. Те не подхождат по същия начин, що се отнася до хуманното отношение към животните и начинът им на отглеждане. А, когато ние внасяме тяхното месо, трябва да, то да отговаря на същата система. Трябва да има единен контрол за всички видове месо, трябва да има общностна система, за да избегнем изкривяване на пазара и подкопаване на конкуренцията. Би трябвало системата да е задължителна за всички държави и членки, така както е по отношение на пилешкото месо. Благодаря. Думата има колегата Танасеско. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Нека кажа, че електронната идентификация при едрия рогат добитък натоварва економически малките и средни предприятия. Същевременно, времено това не гарантира непременно безопасност на храните. Какъвто и да е характера на идентификацията, доброволна или задължителна при едрия рога добитък, държавите членки трябва да улеснят внедряването на тази система при малките, дребните стопани, защото трябва да се помага на съществуващите селски райони. Струва ми се, че трябва да се въведат едни по-добри мерки за контрола на здравето на животните, както и за реакция, когато има заболяване. Трябва да направим всичко по силите си, за това държавите членки да променят своето законодателство с оглед на новите технологии. Тези технологии позволяват и управлението на преките плащания за земеделските стопани, както и по-добрия контрол при тези плащания. Да не говорим за прозрачността за потребителите, която би могла да се подобри съществено, ако етикетирането се запази. Парола на Bizotto пер un minuto. Благодаря. Думата има господин Бизото. Госпожа Бизото, една минута. Смятам, че е глупаво това, което се прилага и за животните, и за потребителите и няма да гарантираме прозрачност в Европа. Просто премахваме системата за етикетиране и хората са, би трябвало да могат да купуват е, добросъвестни продавачи. Всъщност, така се насърчават фалшификатите и хората ще продължат да внасят от чужбина такива фалшиви продукти. Това се случва в Италия и въобще не знаем какъв е происхода на продукта. Би трябвало да се предоставя информация за вида животно, вида месо, начина по който е отглеждано животното. Доброволната система – не би сработил. Хората трябва, гражданите трябва да имат право да знаят какво консумират. Ще гласуваме утре този документ. Всеки трябва да си поеме тежката отговорност. Благодаря. Господин Лиза има думата. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар, дами и господа. Първо трябва да благодарим на София Окуни, защото тя е свършила много добра работа по доклада. Трябва да кажа, че темата не е лесна, защото е, всеки знае, че тук има най-различни становища и не всеки е съгласен с поставените акценти, но ми се струва, че докладът е добра основа за работата с съвета. Необходимо е да имаме предвид защитата на потребителите. Научихме си уроците от лудата крава. Същевременно фермерите обясниха, че трябва да обръщаме специално внимание на приетите правила при вноса на животни. Те трябва да се зачитат, а не само да се увеличава бюрокрацията. Така че тук всъщност задачата е да защитаваме максимално потребителите, без да умножаваме бюрокрацията. Именно и за това комисията разгледа членът 1.14 и промени формулировката. При доброволното етикетиране комисията иска да направи промяна – ние от своя страна обаче искаме да сме сигурни, че се правят съответните проверки. Господин Шнелхард правилно попита как ще бъдат сигурни потребителите, че пред тях има истинско говеждо, как ще се въвеждат санкциите, когато има нарушаване на правилата. Утре ще проведем гласуването, след това следват преговорите с съвета и двете страни тук трябва да проявят гъвкавост, е, за да стигнем до заветната цел. Надявам се, че съветът също ще се включи и той с нова информация. Благодаря ви, господин Перила. Благодаря ви. Всъщност промяната в регламент 1760 2003 по електронната идентификация на едрия рогар добитък и съответно системите за доброволно етикетиране е изключително важна стъпка, така че потребителят да има достъп до качествена информация за продуктите, които консумира. По доброволното етикетиране комисията отстъпва от вече постигнатото за потребителя. Би трябвало той да има право на допълнителна информация, като например какъв ураж е бил даван на животното, как е било отгледано то. По този начин закупуването на продукта става далеч по-съзнателен акт. Вярно е, комисията е критично настроена спрямо тази система на доброволно етикетиране. Смята, че това е допълнителен товар, като забравя, че системата има и своите предимства. Всъщност, на каква основа комисията решава, че тук има административен проблем? Независимите сдружения са на мнение, че разходите тук са приемливи и обосновани, за да може да се гарантират ползите за потребителя. Ето защо аз съм съгласен точка 16, 17 и 18 от предложенията на комисията да се заличат. Благодаря, госпожа Сарбо, минута и половина. Благодаря. Голяма част от селските стопани е, са всъщност дребни производители и ние имаме отговорност за това какви ще са последиците от законодателството за тези селски стопани. Защото за тях много често е невъзможно да прилагат европейските политики. И от друга страна, ние не можем да правим компромиси със сигурност дейността на хранителната верига, но не можем и да застрашаваме дейността на малките селски стопани. Въпроса за доброволното етикетиране. Тази цена на подобно етикетиране не бива да бъде поемана от малките производители. Действително, тя трябва да бъде доброволна, но а, малките производители трябва да имат и помощ, да имат някаква защита, защото в края на кращата на само дребните производители всъщност произвеждат максимално безопасно а, месо. Благодаря, господин Никълсън има думата. Uh, благодаря. Аз искам да благодаря на докладчика за отличното сътрудничество което имахме по време на работата по тази тема. Ние сме сигурни, че в края на краищата е, електронното идентифициране е важно елемент и ние работихме по едно много добро досие. Въвеждането на електронното идентифициране за едрия рогат е, добитък е, може да се въведе именно така, както се предлага в момента, именно на доброволен принцип не е нужно да се налага задължително. Смятам, че по този начин трябва да подхождаме в момента и да не се поддаваме на настояванията, да въведем е, елемент на задължителност. Тази система сигурно ще е удачна дългосрочно, но е, смятам, че ще има проблеми. Е, все още има огромни проблеми в сектора на отглеждането на овце с тази система. Огромни, огромни проблеми, защото тя просто не беше изчистена като система. Затова а, очаквам да започнем да въвеждаме и да настояваме за въвеждане на тези неща, когато технологията вече бъде достатъчно усъвършенствана. Председателката, благодаря. Давам думата на госпожа Доц, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до доброволния подход за идентификацията на едър и рогат добитък, би трябвало да доведе ограничаване на административната натовареност. Държавите членки следва да имат гъвкавостта да си изберат системата, която най добро обслужва техните животновъди, пазари и преработвателни предприятия. В Обединеното кралство мнозинството от земеделските стопани не използват електронна система и би било несправедливо тази система да бъде въведена като задължителна, без да има ясно осъзаемо предимство. Що се отнася до идентификацията на овцете, това се оказа една допълнителна бюрократична мярка от страна на комисията и бе невъзможно а, тя да сработи поради сривовете в технологиите. А, земеделските стопани в Обединеното кралство и Северна Ирландия в Европа всъщност ще бъдат наказани поради това, че не спазват кръстосаното съответствие. Би трябвало проблемите в областта на овцевъството първо да бъдат решени, преди тази система да бъде разширена в областта на млекопроизводството и говеждото едва когато тази гъвкавост се докаже като мярка, която не товари допълнително с административни изисквания за производителите, едва тогава може тя да бъде въведена. Благодаря. Сега минаваме към спонтанни изказвания от залата.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 Аз съм сред тези, които всъщност приветстват предложението на Комисията за доброволно въвеждане на електронната идентификация при едрия рогат добитък. Тук са очевидни ползите при проследяемостта, но системата трябва да си остане доброволна, така че държавите членки да могат да я въведат без да навреждат на малките производители. Ако въведем тази система, производителите ще могат да се включат в нея и тя да се направи така, че да е проста и демократична. Благодаря. Яр. Благодаря, господин Яр. Äh, äh, благодаря ви госпожо председател Ясно е, че искаме опростяване, искаме по-малко бюрокрация. Същевременно искаме и системи, които да работят при електронната идентификация. За това трябва да разберем, че в държавите членки самия процес на изпълнение на изискванията се оказва нещо доста различно – затова и при електронната идентификация на едрия рогат добитък трябва да сме готови да развиваме компромиса, а не да се отказваме от него. Доброволната система, която се въвежда, е важна, защото се проследява происхода на животното. Също времено. Не мисля, че трябва да чакаме още 10 години, за да направим промени в регламента. Е, фермерите вече се опариха от някои начални стъпки при електронната идентификация и грешките не бива да се повтарят. Благодаря ви, казва председателката. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come membro supplente della Commissione Agricoltura e membro effettivo della Commissione... Sì. Следващият оратор господин Скота. В... Аз работих по този текст в Комисията по околна среда. Считам, че комисията не оглежда всъщност реалните проблеми и реалните участници в е, процеса, именно животновъдите. Говори се за доброволно етикетиране, което ще даде възможност на на производителите да дават информация, ако желаят. Смятам, че потребителите желаят да имат тази информация, а вие им отнемате тази възможност. Нашите животновъди трябва да могат да подават достатъчно ясна пазарна информация за всеки, който я пожелае. Това е много поле... би било много полезно би следвало да заставаме зад интересите на потребителите, а не обратното. Щом дадем възможност, от селскостопанския сектор ще излизат и по-малко качествени продукти, след като няма изискване. Много е странно да няма възможност да разберем с какво са хранени животните, например. Господин Мерсел. Благодаря. Непрекъснато избухват а, някакви скандали с а, различни видове храна и смятам, че а, когато има системи, които не са свързани с огромни разходи за земеделските стопани, те трябва да бъдат въвеждани. Защото в момента доходите на земеделските стопани намаляват, е, цената на горивата и на храните се увеличават. И ако въвеждаме разпоредби, които макар и да целят да се засилва безопасността на храните, да се подкрепят интересите на потребителите, подобни мерки биха е, означава ли смърт за дребните производители? Огромни проблеми ще се създадат, ако има задължителна система за електронна идентификация. Благодаря. Сега давам думата на комисаря. Госпожо председател, много беше интересен този дебат. Аз внимателно а, слушах различните мнения, които бяха изказани в парламента. Ще кажа, че ние в комисията смятаме, че нашето предложение би помогнало на общественото здраве, на безопасността на храните и на животновъдите. И би ограничило административните изисквания в областта на говедовътството. Нека ви припомня, че този парламент, който гласува резолюция, там поиска ограничаване на административното бреме и бе подкрепен от всички в парламента. Сега минавам на конкретиката на въпроса. А, процедура за конкретно авторизация по отношение на етикетирането на говеждето ще се прилага на доброволен принцип. Това е свързано с качеството и не непременно с здравеопазването. Здравеопазването и проследимостта са в обхвата на задължителните изисквания, а не на доброволното етикетиране. Ето по тази причина смятам аз би било твърде важно парламентът да приеме предложеното, за да можем да започнем необходимите преговори. И в крайна сметка това би било едно постижение за електронната идентификация чрез практически мерки, които ще прилагат онези, които искат да ги прилагат. В крайна сметка ще преодолеем уязвимите места в системите и ще намалим разходите за по-малките производители. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на госпожа Окуния докладчика. Euh, благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Първо искам да благодаря на докладчика в Сянка, който наистина работи много конструктивно по този проект. Освен това, трябва да ви кажа, че за нас общественото здраве, здравето на нашите съграждани е от изключително значение – Същевременно никой не поставя това под въпрос. Така или иначе има идентификация на едрия рогат добитък. Може тя да не е електронна, но тя съществува. Може да не е с кой знае какво качество, но никой не я поставя под въпрос. По-скоро става дума за това, което казаха господин Бъхтън, госпожа Гърлинг, а именно технологи... технологията при електронната идентификация на овцете се оказва недостатъчно надежна. И именно за това трябва да се помисли за една надежна система на електронна идентификация, която да е задължителна. Аз нямам никакъв проблем с това, което се казва, а именно, че е добре да се проучи развитието в близките 5 години да използваме новите технологии, така че да има добра електронна идентификация. Не смятам обаче, че трябва да застрашаваме общественото здраве, здравето на нашите европейски съграждани. Затова е добре да се помисли за включването на едрия рогат добитък и да се помисли за какво става дума? При електронната идентификация разходът е 1 евро. Това ни се казва, но не забравяйте, че от друга страна е необходима цялата електронна инфраструктура, компютърна инфраструктура и това вече струва много скъпо. Не знам доколко фермерите ще могат да останат конкурентни в една такава среда. Разберете ме правилно. Аз не искам да се премахне доброволното етикетиране. Не, съвсем не искам това, но както обясни и комисията, никой не цели отпадането на доброволното етикетиране, по-скоро се цели неговото опростяване. И от тук вече стъпката до задължителното етикетиране. Никой не поставя под въпрос информацията, която се включва при етикетирането. Обръщам се и към колегата, който цитира правно становище по етикетирането. Струва ми се, че ние трябва да се съобразим с регламент 1169 за информирането на потребителите. Както каза и госпожа комисаря, тук имаме хоризонтално законодателство и едрия рогат добитък трябва да се разглеждат съгласно нормите, които прилагаме и спрямо другите видове животни и местни продукти. Искам да благодаря особено сърдечно на колегите, които ще проследят гласуването утре. Нека пак кажа – на нас ни се иска а, актът да мине на първо четене, да се стигне до компромис. Така или иначе, това е член 57 и утре ми се иска да имаме окончателно гласуване по резолюцията, за да може веднага да се пристъпи към трилога и след това да се върнем в пленарна зала и да гласуваме резултатите от преговорите на първо четене. Благодаря ви. Ни, la discussione е... е Благодаря ви, госпожа Окони. С това всъщност приключваме и дебата по тази точка. Гласуването е утре на обяд. Сега, съгласно нашия дневен ред, имаме доклада на Елен Флот по предполагаемото използване на европейски държави от СРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници. Заповядайте, имате 5 минути, госпожо Флот. По време на